да гласуваме по доклада на господин Белге. Дневният ред предвижда гласуване по доклада на господин Белге за мобилизирането на инструмента за гъвкавост, механизма за гъвкавост, поименно гласуване. Гласуването изисква квалифицирано мнозинство. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 544 за, 18 против, 14 въздържали се. Приема се. Сега гласуване по изменение за многонационалната финансова рамка. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласували? Замикам гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 536 за, 18 против, 22 въздържали се, приема се. Сега проект на общ бюджет на Европейския съюз. Господин Суриан е докладчик. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година. Докладчикът иска да се изкаже. Благодаря, господин председател, драги колеги. Ние сме изправени пред, може би, най-краткото гласуване по бюджета по договора от Ница. Това е и последното гласуване по договора от Ница. Как е възможно да е толкова кратък списъка за гласуването? Ми възможно е заради прекрасното сътрудничество между групите. Като докладчик искам да благодаря на всички групи, които участваха в изготвянето на това гласуване. И освен това, искам да благодаря за работата на секретарията. Без тях също щеше да бъде невъзможно да гласуваме сега само по тези две странички. Благодаря на всички ви. Мисля, че тази краткост председателят прекъсва. По този начин трябва да по този начин трябва да преодоляваме кризата, а не дълго време да отделяме за гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Одобрява се. проект на изменение 48. Разделно гласуване в две части. За част А. Против част А. Въздържали се. Одобрява се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим по електронен път, защото се нуждаем от квалифицирано мнозинство. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 342 за, 219 против, 3 342 за, 219 против, 3 въздържали се. Не се одобрява, защото се нуждаем от квалифицирано мнозинство. Сега е изменение 382. Разделно гласуване на две части. Част първа. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. Втората част поименно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 476 за, 80 против, 12 въздържали се. Приема се. Сега блок 2 е за, против, въздържали се. Приема се. Гласование блок номер 3. Кто е за? Сега блок 3 за, против, въздържали се. Приема се. Сега блок 4 за против въздържали се приема се. Подлагам на гласуване блок 5 за против въздържали се приема се. Блок 6 за против въздържали се одобрява се. Сега блок 7 за против, въздържали се, приема се. Сега подлагам на гласуване изменение 290. Разделно гласуване в три части. Първа част за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Част втора за. Против. Въздържали се. Ще го проверим по електронен път. Част втора. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 415 за, 151 против, 4 въздържали се. Приема се. Част трета за. Против. Въздържали се. Приема се. Да. Господин председателю, предлагам за блока за другите институции да гласуваме на едно, защото не очаквам да има проблеми. Госпожи и господа, положението е следното. Ще гласуваме за различните институции и в съответствие с нашите принципи трябва да гласуваме за всяка институция по-отделно. Не можем да ги съберем в един блок. Това ще противоречи на а, установения ред. Съд на Европейския съюз. Блок 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сметна палата. Блок 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. ЕКОСОК. Економически и социален комитет. Блок 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Комитет на регионите. Блок 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Европейският омбудсман. 12 блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Европейския контролен орган за защита на личните данни. Блок 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа и господа, приключихме с тази част. И сега искам да приканя да вземе думата представителят на съвета. Давам ви думата, господин министре. Herr talman, ärade ledamöter, mina damer eh, Господин председател, почитаеми евродепутати, госпожи и господа, съветът с удовлетворение отбелязва, че е, парламентът е потвърдил съгласието, което постигнахме на заседанието си на 8 ноември тази година, е, заедно с резултата от второто четене в съвета. Виждаме, че при второто четене в парламента се е стигнало до общ текст между двете части от двата бюджетни органа в съответствие с съответната разпоредба на Лисабонския договор. Приемаме този общ текст и сме много удовлетворени, че председателят може да обяви е, бюджета за окончателно прият. Искам само да заявя, че след като проектът бъде обявен за окончателно прият, той трябва да бъде подписан от представители на двете институции съобразно приложимите разпоредби, защото в момента съществува разпоредба, според която ние сме две равнопоставени институции при е, приемането на бюджета. До сега това е, не е било в пълна мяра отразявано. Във всеки случай, ние е, не се противопоставяме на това, за което е постигнато съгласие, но се надяваме, че при бюджетната процедура следващата година ще има достатъчно време всичко да бъде много добре изяснено. Същевременно искам да кажа, че е, бихме искали да благодарим е, на господин Сурян, господин Манка и разбира се на господин Ален Ламасур, председател на комисията за тяхното конструктивно съдействие в хода на цялата процедура. Ние наистина се радвахме на прекрасно сътрудничество в процеса на работа. И сега надявам се да имам време за една лична бележка да изпълнявате длъжността председател е нещо, което според мен ще остане недостижимо изживяване в моята кариера. Невероятно е да опознаете Европа по този начин. Аз искам да ви благодаря, че ми предоставихте възможността да натрупам този опит. Благодаря. Госпожи и господа, приключихме с тази част от гласуването. Искам да благодаря и да поздравя нашите докладчици, господин Сориан и господин Манка. Искам да благодаря и на господин Бъге, също наш докладчик, както и на всички, които работиха върху бюджета. Той беше доста труден бюджет. Поздравление на всички, поздравление и за Европейския парламент, защото това е наше общо решение, голямо постижение. Благодаря и поздравление. Сега трябва да е, прочета някои точки, които са много важни и са свързани с е, бюджета. Е, ние минаваме от договора от Ница към Лисабонския договор и това преминаване е наистина трудно. Започнахме с договора от Ница, а приключваме с Лисабонския договор, когато приемаме бюджета. За това трябва да изслушате. Бюджетната процедура за 2010 година бе извънредна. Тя започна по член 272 от договора за Европейската общност, но последната и фаза протече след влизането в сила на договора от Лисабон. На 18 ноември 2009 година парламентът, съветът и комисията по тази причина постигнаха съгласие да продължат бюджетната процедура съобразно договора за Европейската общност. Но също така се споразумяха е, за резултатите на бюджетната процедура, включително за гласуването на парламента, което се проведе при пълно съблюдаване на многогодишната финансова рамка. Председателят на съвета от името на съвета току-що потвърди, че съветът е съгласен с гласувания от нас бюджет. Това означава, че парламентът и съветът сега са постигнали споразумение по общ текст, като са спазили целта и е, задачите, очертани в член 314 от договора за функциониране на Европейски съюз. А, е, така отбелязвам, че бюджетната процедура, образувана по член 272 от договора за учредяване на Европейската общност и продължена по член 314 от договора за функциониране на Европейския съюз, е приключена съобразно член 314 от договора за функциониране на Европейския съюз и многогодишната финансова рамка. Така бюджетната процедура може да бъде смятана за приключена и бюджетът се обявява за окончателно одобрен. Това е много важно изявление. При следващ повод няма да имаме тези осложнения, защото вече Лисабонския договор ще е единственият приложим. Сега ще подпишем бюджета официално. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze do... Уважаеми дами и господа, позволете да допълня, че ръководителят на нашата бюджетна комисия, господин Ламасур, той е положил огромни усилия, за това и искам да спомена неговото име, тъй като той много сериозно работеше по тази тема. Дами и господа, сред нас е делегация от Сърбия. Бихме искали да приветстваме делегацията. Моля, станете, така че да можем да ви видим. E, proszę Państwa, jeszcze chwilę za... Dami господа, още малко ще се занимаваме с бюджета. Дневният ред предвижда гласуване по бюджета на господин